ден. Нека веднага да започнем към, а, да преминем към първият елемент от дневния ред, а именно приемането на дневния ред. Искам да кажа, че господин Фалятели ще а, дойде тук утре. Господин Круни също е заед в момента с различни институционални въпроси по точка 7 ще има присъствие от страна на производителя. Става въпрос за производството на някои марки а, кремове за слънчева защита. И по точка 11, 12, 13 и 14 петиционерите също са тук. Утре сутринта по дебатът за утре, за наблюдението в, е, в Хуелва, също ще имаме испански представители. Ще разгледаме този въпрос също по-късно с господин Крюни, който ни помоли да разгледаме, отложим малко разглеждането на неговата точка, за да може да присъства. Така че утре в 10 часа ще разгледаме доклада на колегата Ургайс и след това ще гласуваме по доклада за биоразнообразието на колегата Бустина. Ако нямате други въпроси по дневният ред, мога да го счета за прият. И трябва да приемем протокол от заседанието от 26 и 27 април. Считам, че е прия, след като не виждам никакви забележки. Също така И исках само да кажа, че а, по член, бившия член 50 и по инициативните доклади имахме известна несигурност, когато председателството започна разглеждането. Мисля, че успяхме да видим техническите пречки, техническите коментари и това, което трябва да направим сега е да отговорим на един основен критерий, а именно ратификацията на решението при посочването на докладчика. Защото трябва да се вземе решение преди да се получи разрешението. Това ще бъде направено по време на заседанието на координаторите. Както за всички досегашни заседания на нашата комисия, точките, по точките в част Б. Ако няма възражение, тези петиции ще бъдат разгледани както е предвидено. Ако обаче има различни забележки, те ще бъдат прехвърлени в, в част А. И така, Първата петиция за днес 0986 от 2006 от Теодорос Далмарис. А той не е тук в момента в залата, така че веднага давам думата на представителя на комисията, на изпълнителната комисия. Благодаря. Благодаря, е, госпожо председател, господа депутати. Искам да ви уведомя по последното развитие на тази петиция, която е, също е, беше последвана от жалба. Имаше разследване, което беше стартирано от Европейската комисия относно седемте предприятия, които не спазваха хигиенните изисквания Комисията счита, че гръцките власти не са изпълнили своите а, ангажименти по контрол и поискаха от гръцките власти да, да направят своето изказване по тази а, тема. Комисията получи отговор от гръцките власти на 30 април 2010. В а, този отговор гръцките власти е, ни информираха за решението на ветеринарните власти, че от 3 марта 2010 година тези 7 предприятия са затворени. Тяхната дейност е прекратена. И през май 2010 година имаше една мисия по инспекция и хигиена и в рамките на тази процедура гръцките власти а, казаха, че нито едно от тези предприятия вече не, а, не работи в досегашната си част на, на пазара Лентис. Пет от тях са окончателно затворени, други две се прехвърлят в нови помещения. Комисията поиска от гръцките власти да потвърдят окончателно тази информация. Тази петиция засягаше също и други пазари в Гърция, не са, в случая Рентис. И кланницата в Превеза. По повод тази кланница, гръцките власти информираха комисията, пак по време на а, месец май тази година, че тази кланица също е затворена. Това е настоящата ситуация за, относно кланицата на превеза. А що се отнася до седемте предприятия, които бяха обект на разследването на комисията, те вече не оперират, не функционират на пазара Рентис но комисията ще поиска от гръцките власти да потвърди отново тази информация. Благодаря. Благодаря, госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Аз е, много внимателно проследих казаното от представителката на комисията. Аз е, също разполагам с, сведения и съм поискала допълнителна информация. Проведах собствено разследване и разбрах, че от седемте предприятия, които е, са оперирали на пазара Рентис, това е информация, която получих от моя екип. Пет от тях вече са прехвърлени в новата част, докато две от предприятия са закрити окончателно. На 19 май 2010 година, и това е важно, датата е много важна, 19 май 2010 година, повтарям, по време на последното последната среща за Агенцията по храните и гръцките власти по време на тази среща между двете страни. Комисията е получила съответната информация за закриване на предприятията. Що се отнася до кланницата в Превеза, съгласно информацията, която, с която разполагам, нещата са уредени и общината в Превеза е, е решила да на мястото на кладницата да създаде общински парк или градина. Според мен е, тази петиция просто трябва да бъде оттеглена и е, нещата да приключат. Благодаря ви, госпожо председател. Господин, госпожо председател, информацията, която току-що ви съобщи госпожа Рапти, ми бе предоставена и на мене. Аз разбрах, че има и съдебно решение 8950 от 2009 година. Става дума на решение на Атински съд относно жалбата на господин Далмарис. Гръцките власти са предприели необходимите мерки и за пазара Рентис в Атина и за кланницата в превеза. Затова смятам, че нещата трябва да приключат до тук и досието да бъде класирано. Да изпратено към дело. Има ли други желаящи да вземат думата? А, очевидно не. Когато. Добре, искате да. А, изпратиме тези петиции към дело, но доколкото разбираме от комисията, комисията очаква в момента окончателния доклад, който трябва да й бъде предаден от гръцките власти. тук що ми съобщиха, че сме получили някакво съобщение, което обаче е, е все още в превод, в е, нашата служба за превод. Така че струва ми се, че трябва да, да е, изчакаме окончателния превод на съобщението и тогава да видим при какви условия да приключим и изпратим към дело е, тези петиции. Госпожа Раптис, благодаря ви, госпожа, госпожо председател, благодаря ви, че отново ми давате думата. Бих искала е, да кажа, че ние просто бяхме много приятно изненадани – Европейския парламент по силата на Лисабонския договор получава информация едновременно с другите институции. Дори сме получили предварителна информация, но при всички случаи мисля, че би било по-разумно и целесообразно да изчакаме окончателното е, окончателната информация от комисията. Бих искал да кажа също, че комисията трябва да продължава да действа по същия начин, както се задейства по повод на петицията, защото това е за благото на нашите съграждани. Благодаря ви. Да, това е призив, който ние отправяме е, към комисията, отправяме го неколкократно и добре е да го отправим още веднъж. Що се отнася до е, отношенията или връзките между комисията и комисията, разбирам, че ние също сме получили отговор, че сме получили този отговор директно и това означава, че наистина ние вече сме поставени на е, равна нога с а, е, другите институции, но отговор е получен на гръцки язик, така че в, в момента не можем да го обсъдиме и все още е, не, не мога да, да разгласа този отговор преди да съм получила превода, така че минаваме към следващата точка. Дейвид казва, че трябва да минеме към точка 7, тъй като е, нямаме отговорник от комисията за по точка 6. Минаваме към трете петиции по точка 7 Биргит Мейер, Силвия Рогеле, Валтер Рот Крюц. Относно е, самите вносители не са тук след нас, но пък тук е производителят, който ще вземе. Благодаря. Аз представям компанията която произвежда тези продукти, Вала Хелмител. В тях се включват минерални масла, но в резултат на препоръката на комисията вече не можем да произвеждаме тези продукти, защото те не отговарят на препоръчените стандарти. Има едно съотношение, едно към три за филтрите срещу ултравиолет, ние го спазваме и затова вече не можем да употребяваме съответните е, филтри от естествени масла, минерални масла. Затова потребителите, които предпочитат да използват нехимически продукти или които имат алергии, те вече нямат альтернатива и не могат да използват е, този тип е, козметични продукти от биоелементи. Ние сме поискали изключение от тези разпоредби по последните причини. Макар, че все пак това е само препоръка на комисията, тя има елемент на задължителност. Това е потвърдено от съда. И тези препоръки са с задължителен характер. Сега на какви са научните основания за даване на тези препоръки? Всъщност те са основанията, които ги правят задължителни. А, що се отнася до твърденията, че по този начин се съдържат повече химически елементи в е, кремовете, ние не сме съгласни, защото ние имаме за цел да защитаваме здравето на потребителите. Това е и като общо политиката на козметичната индустрия. Но е, факта, че минералните масла като филтри дава, имат своите предимства е пренебрегнат, защото се смята, че е, добре се понасят и химическите филтри. Но някои хора не могат да ги понасят. Смята се, че химическите филтри осъществяват едно ниво на защита, което би следвало да е достатъчно според австрийските, съответните австрийски власти. Но факта, че ние трябва да изтеглим тези продукти от пазара е напълно неоснователен, т.е. препоръките не са пропорционални на мерките. Така че много се радвам, че имаме възможност да се изкажем тук, защото за нас това е една съществена крачка в полза на защита интересите на потребителите. Самите потребители започнаха този процес, те търсят този продукт на пазара и това е най-важното, което трябва да се има предвид. Благодаря. А сега представителя на комисията, Роман Могри, моля. Благодаря. Добър ден на всички. Аз сега представям комисията, за да изясня въпроса с тези слънчезащитни кремове. След като изключихме възраженията на производителя относно нашите препоръки, трябва да подчертая, че директивата за козметичните продукти не прави е, разграничения между химически и натурални продукти, така че няма правно основание да се счита, че е, даден продукт е естествен, а друг е, е химически по чисто правен път – има няколко инициативи, частни инициативи в Европейския съюз, да се е, създадат критерии, по които да бъдат класифицирани козметичните продукти като е, био или естествени такива. Но не трябва да забравяме, че подобни критерии или етикетиране не съставляват част от европейското законодателство. Второ, ефикасността на козметичните продукти за защита от слънце са важен въпрос за общественото здравеопазване. За това ние сме издали препоръките за съответните продукти и кремове и тяхното съдържание, като там има един минимум стандарт на ефикасност, за да се осигури е, максимална защита срещу ултравиолет. Съответно, препоръчването, това препоръчено съотношение 1 към 3 към двата вида филтри предоставят ефективна защита срещу слънчевата радиация. Имаме научни данни, които обосновават това съотношение и те се базират и на биологически наблюдения върху тестове. Трето, по вправно отношение препоръката не е юридически обвързваща, задължителна. Затова е много трудно да се даде изключение. Това е, е препоръка. В края на кращата зависи единствено от производителя да реши дали ще продължи да произвежда тези слънцезащитни продукти или не. Към днешна дата комисията няма информация е, че изпълнението на тези препоръки е, предполагат по-голям риск за потребителите на съответните продукти. Това са нашите мнения. Може би можем да дискутираме с производителя как да се реши този въпрос. Благодаря. Има ли някой, който желая да се изкаже? Да, благодаря. Искам да обърна внимание, че трябва да, окаж, да застанем и за двете гледаща. От една страна комисията иска да защити сигурността, да осигури сигурността на потребителите, но нека да обърнем внимание и на производителите. Защото има една много голяма група от е, потребители, 80 милиона в Европейския съюз, които имат алергии и трябва да се прави ясно разграничение, че има различни видове алергии. Трябва да сме наясно, че кожата е най-чувствителният орган на човешкото тяло. През нея проникват тези кремове и в тялото И когато става дума за продукти, които се използват за малки деца, за бебета, трябва да сме много внимателни. Трябва да се търсят всички възможни альтернативни решения. И за увеличаване на безопасността, и за засилване на фактора на защита от слънцето. Да, колега, заповядайте. Въпросът ми е следва от думите на изказалата се преди мен колежка. Въпрос е, производителя, ако използва друго етикетиране, може ли да реши проблема? Сега, както разбирам, този крем не е вреден. Някои хора трябва да имат, да го имат. Той е, така или иначе осигурява защита от слънчевите лъчи макар и не в съответните граници, които се изискват. Не може ли да се сложи друг етикет на този крем, да се обозначи това и да се продължи той да се предлага на пазара? И втори въпрос. Сега ние не можем да кажем на производителя дали да произвежда даден продукт или не. Те решават сами, но след като те имат цяла фамилия от е, кремове или продукти и искат да продължат те да съществуват на пазара, и те трябва да е, спазват съответното съотношение между филтрите, които предлагат в крема. И съответно би следвало да има определен етикет, да се обозначава дали е спазано това съотношение. Та въпросът ми е, може ли да се продължи да се произвежда този крем, но да се, да се сложи друг етикет, да, да е друго маркировката му. С това, може би, ще се реши въпросът. Проблема, доколкото виждаме, е фактора на защита, но също така има факт, че има хора с алергии, които могат да използват само този вид крем. Jeg vil blot øh, sige, at jeg synes, det er, meget, det er meget vanskeligt for os at tage stilling. Да. Само ако мога да коментирам. Много е трудно, защото от нас се иска да дадем мнение за един продукт. За това дали е хипоалергизиращ или не. Има много, много натурални продукти, които могат да бъдат опасни всъщност, така че да им сложиме факта, че има етикет естествен, натурален, не означава, че тези продукти са безопасни. И сега в момента от нас се иска да решаваме дали, потребител, е, дали производителя трябва да стигне до съда, за да реши този въпрос или не. Аз не мисля, че ние сме тези, които ще решаваме дали този продукт е вреден или не, само защото факт е, че на неговия етикет пише, че е естествен продукт. Сега ясно е, че нали, чисти сокове от растенията пак могат да ви убият. Имаме доста примери в историята за това. Комисията. Аз искам да коментирам няколко момента. Комисията е издала препоръка и съответни указания, които се изпълняват от отрасала с цел да се подобри етикира, етикетирането на тези продукти и да се е, вземе предвид е, препоръките на комисията. И комис... самия отрасъл реши да сложи етикет, който показва, че има защита от ултравиолет в съответното съотношение 1 към 3 е, ултравиолетово излъчване А и Б. И имаше предложение, примерно, естествените продукти, които не изпълняват това минимално съотношение 1 към 3, да не използват това лого. Това е един от е, вариантите. Също е, въпроса за естествените съставки. Естествено. И ние считаме, че може да има естествени съставки, които да бъдат алергизиращи. Затова не смятаме, че единствено чисто естествените или натурални продукти не са алергизиращи и не дразнат кожата. Това не е така. В някои случаи точно обратното. Това бяха двата въпроса, които иска да коментирам. Можем да искаме от производителя да смени етикета, да не използва логото, че има филтър, а да покаже, че примерно е, продукта осигурява защита срещу ултравиолета Б, но не осигурява защита срещу ултравиолета. Това също е вариант. А също така искам да питам производителите как е, могат да докажат, че всъщност титановия диоксид, който използват, е напълно естествен защото, доколкото разбирам, процеса на производство на този продукт е свързан с химическа реакция. Е, за да имате чист е, титанов диоксид, макар че твърдите, че а, е, той е чист, той се <laughs> получава посредством химическа реакция. Благодаря. Non ci sono altri interventi. Eh, non, non so se eh, la... Не виждам други желаящи да се изкажат. Не знам дали трябва да искаме от комисията допълнително мнение. Не знам дали това е един от възможен начин да процедираме, т.е. да търсиме допълнителна информация за етикетирането и за оправдаване на данни за продукта. Не знам дали можем. Може би можем да поискаме просто допълнителни пояснения. Смятате ли, че можем така да поступим? Питам хората от комисията по вътрешния пазар тук. Моят въпрос като че ли получи отговор. Да, ма извинете, има някакъв проблем с микрофона, ми казва оратора, ще се преместя. ще трябва да се спазва този, това разпределение в филтрите виолетови лъчи А и виолетови Б при всичките кремове за защита от слънцето. И ако производителят не спазва това условие, не може, не може да, да го направи. Но въпросът всъщност, който задавах беше дали трябва да да, дали може да го прави, ако не спазва рациото, ако не спазва пропорцията и евентуално в такъв случай ще е, поиска, ще трябва да поиска, примерно, официална дерогация. Та обръщам се към другите членове на комисията по този въпрос. Мисля, доколкото разбирам, би могъл да произвежда, но в такъв случай трябва просто да спромени етикета и да обозначи промяната в съставките. Благ... Така ли да го разбирам? Ам... Представителя на производителя има ли нещо да добави? Аз се опитах да кажа, че не е толкова просто, защото контролните органи вече установиха, че подобен тип препоръки е, обикновено са е, връзка директно, са свързани директно с е, директива или регламент. И тази, това разграничаване между естествени продукти и химически съставки в кремовете по принцип е много трудно да бъде направена, защото дори титаниевият диоксид а, всъщност може да се счита за естествен продукт. И всъщност измежду потребителите, между които със сигурност има и много алергични към някои продукти хора, искаха да знаят какви са страничните ефекти, дали има различни реакции при хора с алергии, когато става въпрос за използване на подобни кремове. Доколкото разбирам, казва председателката, вашата позиция не се променя. Защото всъщност препоръката не означава задължение да се оттеглят тези продукти от а, пазара. И всъщност вашето предприятие само е решило да оттегли този продукт от пазара. В такъв случай предприятието би могло също и просто да отбележи а, разликата в етикета и така а, про, крайният потребител би могъл да прочете етикета и да се информира за съставките. Имаме ли нужда от допълнителна информация в такъв случай, ако нямаме какво повече да добавим по темата? Комисията така и ще трябва да даде един отговор, но за нас лично, по нашето становище, ако производителя смени етикета, кремът може да бъде върнат в продажба. И така, с това приключваме дискусията по тази петиция. Отговорът ще бъде изпратен на а, петиционера. Връщаме се обратно към петиция 0033 на Клаус Ландал. Вносителят на петицията не е тук, но ще помоля госпожа Никопо от комисията да ни въведе в темата. Благодаря. Тази петиция повдига един важен въпрос, а е именно за етикетирането на происхода. Знаете, че тази тема се разисква много в рамките на новото предложение на комисията за информацията за происхода на храните. Така че петицията се вписва в настоящото законодателство, но поне за сега а, споменаването на происхода в етикета е а, на доброволни начала, но пък при изпазването на някои секторни правила имаме задължително етикетиране, например за вино, някои примерно меса, като например птиче месо, говеждо месо, а също така и мед и плодове и зеленчуци. Комисията отбелязва, че подобна информация е много важна и а, не трябва да бъде подвеждаща за потребителя, когато е дадена, разбира се. И това може да стане, за да се дадат повече информации на потребителите за качеството на тяхната храна. проблема с етикетирането на происхода вече беше разглеждано. Беше, бяха протекли а, различни консултации, също така е проведена а, анализ на влиянието. И се счита, че ще бъде по-добре да се наложи а, задължително етикетиране относно происхода. Но това ще бъде наложено за някои типове храни. По този начин ще се запази е, настоящото законодателство, когато, където се казва, че имаме етикетиране на происхода на доброволни начала и задължително само в, при определени типове стоки. Е, имаме вече настояща правна рамка за това, кои продукти трябва да дават информация относно происхода. Но що се отнася до преработената храна, така какъвто е случая с тази петиция. Говори се за конфитюр. Ако се даде информация за происхода на продукта, най-вероятно ще става въпрос за страната, в която е осъществена последната трансформация, т.е. производството на самия конфитюр. Но пък ако наистина искаме да имаме качествено етикетиране на происхода, трябва да се опомене и откъде идват основните съставки на продукта. Не само мястото, където е а, създаден крайния продукт. Тоест, ако този конфитюр идва според етикета от Южна Африка, това ще означава, че и плодовете в него идват от Южна Африка. Обаче, ако плодовете идват от друго място, в такъв случай производителя трябва задължително да отбележи откъде идват съставките. В момента текат дискусии в рамките на новата инициатива, е, подадена от Генерална дирекция селско стопанство относно качеството на селскостопанските продукти. Там също се говори за происхода на селскостопанския продукт и етикетирането на происхода. И отговорът е, че а, имаме това следствие като резултат от Зелената книга. Отделните заинтересовани страни вече бяха а, консултирани за това дали трябва да се упоменава мястото на отглеждане на основните съставки – Имаше най-различни мнения, някои от тях противоречиви. Представителите на потребителите и на съскостопанските производители подкрепиха идеята за етикетирането, но пък цялата преработваща индустрия, също така и веригите за отхранителни магазини бяха против. Двете инициативи относно информацията за съставките и също така и за качеството на продуктите са в процес на разглеждане. В момента продължават да текат преговори и консултации и поне за сега не можем да кажем какъв ще е крайният резултат от дебата. Благодаря. Има ли някой, който да иска да вземе думата? След като изслушахме отговора на комисията, мисля, че изчерпахме този въпрос. Мисля, че отговорът беше достатъчно конкретен. Така че смятам, че дебатът може да продължи да тече в комисията по селско стопанство. Ние бихме могли да закрием тая петиция и да я прехвърлим към комисията по селското стопанство и евентуално с разглеждане в комисията по вътрешния пазар. Добре, а сега преминаваме към точка 8. Петиция 1428-2009 на господин Костер. Давам думата на представителя на комисията. Да, благодаря. Вносителят на петицията иска да се спрат тестовете върху животни при изпитването на козметичните продукти – в настоящото законодателство за козметики, за козметика вече е отразено искането на относителя на петицията. Има забрана за използване на животни при тестовете на козметични продукти от 2009 година. Също така има забрана за пускане в пазара на а, изпробвани върху животни продукти. Окончателното влизане в сила на това законодателство ще влезе, ще бъде през 2013 година. И ще има първи доклад пред парламента а, следващата година през март. Така че мисля, че загрижеността на вносителя на петицията вече е взета предвид от настоящото законодателство. Има ли желаящи да вземат думата? Господин Ян. Да. Това дали ще подобри ситуацията? Аз лично се занимавам с тези проблеми и според мен проблемът е следният. Науката и учените искат да напреднат много повече относно а, заместващите продукти или процедурите за, за, за тестове. В момента тестовете вече не трябва да се правят върху животни, а върху клетки. в... Когато говорим, когато, когато консултираме отделните заинтересовани страни, много от компаниите казват, че са готови да се откажат от тестовете върху животни, ако имат альтернативни методи. Но за тази цел трябва да имаме е, един процес на признаване на тези альтернативни методи. Питаме се обаче дали компаниите продължават да правят тестове върху животни, просто защото такъв им е навика или защото все още няма достатъчно признаване на альтернативните методи. Та... В момента се казва, че а, не бива да се правят повече изследвания, тестове върху мишки, върху други животни. А, и уж имаме напредък, но като погледнем цифрите, всъщност ще видим, че броят на опитите върху животни се увеличава вместо да намалява. И когато един производител ми казва, аз бих искал да използвам альтернативни методи, но никой не ми признава альтернативните методи, така че всъщност се получава един омагиосен кръг. Дали не трябва в такъв случай да а, накараме комисията да напредне по-бързо в признаването на альтернативните методи? Колегата Мока. Благодаря, госпожо председател. В началото на 90-те години бях член на една организация за контрол върху а, лабораториите, които правих опити върху животни. Едно нещо е ясно. Ако се спазват различните критерии, тези опити всъщност излизат много скъпо. И индустрията по чисто финансови причини на драго сърце би желала да се откаже от опитите върху животни. В Европа ние не разполагаме с строго законодателство – И ако се случи нещо а, по време на тези тестове, в Съединените щати, например, ще има много конкретна процедура, съдебна процедура. А ние в Европа ни не разполагаме с такива елементи, съдебни елементи, които да накарат предприятията да се откажат от опитите с животни. защото всичко е въпрос на економика. Надали въобще сме се заинтересовали за животните. И се надявам, че комисията ще успее да направи най-сетне това, което трябваше да направи преди над 10 години, за да спре напълно експериментите с животни за козметични продукти. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъснях и не хванах началото на дебата. Моля да ме извините. А, силно се заинтересовах от казаното на господин Я за регулаторната структура, която а, би евентуално е насърчила индустрията да не използва методите за, с експериментиране върху животни. Ако наистина е така, мисля, че всички бихме направили всичко възможно, за да избегнем тези тестове, ако разбира се е възможно на практика. Много ми е интересно да чуя какво мисля комисията а, и дали, дали наистина регулаторната рамка дава такива шансове. Но всъщност се съм заинтересуван и от това, което каза госпожа Оркан за цената на животинските тестове. Има все повече кампании а, против а, учените, които са описани като а, обичащи да измъчват животните. Не, не е точно такъв, а, не е такава тяхната гледна точка а, тестовете върху животни всъщност наистина са изключително скъпи и ще има не една и две лаборатории, които на драго сърце ще се прехвърлят върху альтернативни методи, ако могат. И четох в медиите тази страни създаването на евентуална вакцина срещу рака на гърдата. И че за теста са използвани 12 мишки – и резултатите като че ли са успешни. А, не виждам как може да тествате вакцина за рак на градата, освен, ако върху, освен върху живо животно. А, и все пак тук в Европейския парламент има представители на аз тук като член на Европейския парламент представлявам огромен брой избиратели, също така и голям брой жени, така че мисля, че те ще са заинтересовани да има вакцина срещу рак на градата. Но, алтер интервю. ако няма никой друг, колегата Бусинар. Благодаря ви, госпожо председател. А, скъпи колеги, Става дума за един научен и технически подход. Независимо от това, че се поддаваме на известни страсти, от... но нека да не забравяме за важното, за най-важното, за това, което спомена нашия колега. Става дума за стандартизацията на опитите. Спомням си за една че по време на една мисия в Испания разбрахме, че някои опити в лаборатории, свързани с радиоактивно облъчване или други, не са подложени и не, не, не се придържат към а, европейските стандарти. Няма общо стандартизация. И мисля, че това е основното. Ако Европейският съюз има намерение да разглеждат националните бюджети преди те да бъдат разгледани от националните парламенти, то за това Европейската комисия, европейските институции трябва да създадат предварително е, законодателство или да предприемат мерки, е, които да доведат до всеобща европейска стандартизация и по този начин ще се намалят и опитите с животни. Така че аз не виждам защо да не можем да създадем юридическа и правна или институционална рамка за сертифициране на европейски лаборатории, които да създадат общоевропейски е, стандарти. опитите с животни, свързани с разработване на лекарства или други, трябва да бъдат подложени на един а, европейс, на едно общоевропейско разрешение. Само по този начин ще има наистина намаляване на опитите с е, живи животни за е, произвеждане на лекарства или други, с други медицински медицинска насоченост. Ако никой, никой друг не, взе, не иска да вземе думата, ще дам е, думата на представителката на комисията, ако желая да вземе думата отново. Да, искам само да кажа, че в що се от в е, директивата по, за козметичните продукти се съдържат много строги мерки и забрани за използване на животни. При е, условие, че съществуват други начини. Така че тук става дума за един е, политически избор. А, що се отнася до а, възможността, научните опити. То започнахме изследвания заедно с експертна група, за да видим докъде са стигнали научните изследвания и доколкото разбираме има доста голям напредък в тази област, но в момента в който получиме по-широка информация, ще я предоставяме на а, парламента. Що се отнася до, всеобщо, до едно общоевропейско сертифициране, в момента се работи по този проблем, но мисля, че Въпросът не е толкова в общоевропейското сертифициране, колкото в альтернативни е, методи и в случай, че те не съществуват най-вече. Благодаря ви. Сега, мисля, че става дума за един много важен, на много важна тема. А ние всички е, сме противници на опитите с животни, но трябва да помислиме какво ще направим с тази петиция, тъй като и следващите петиции са на тази тема, така че аз ви предлагам да изслушаме и съображенията по следващите петиции и мнението на комисията и след това да видиме по какъв начин да решиме е, съдбата на тези петиции. Сега минаваме към точка 9. Е, става дума за петиция 09 и 15 1428 и 63. Не, служителите не са тук, но ще дам думата на представителите на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала също така да включа и точка 10, тъй като същата тема се, е, е засегната в тази петиция. Всички тези петиции са, са свързани с преразглеждането на директивата за използване на животни при научни опити. Бих искала да ви кажа докъде сме стигнали при преразглеждането на тази директива. Има миналата година през декември с съвета, комисията и парламента постигнаха съгласие от политическа гледна точка за преразглеждането на тази директива и през месец април постигнахме и е, споразумения относно е, процедурата по комитология по силата на Лисабонския договор. Тук трябва да, се, да има едно балансирано отношение от една страна да дадеме възможност на съответните производители и лаборатории да бъдат конкурентоспособни, като същевременно се а, спазва законодателството. Що се отнася до съдържанието на директивата и то свързано с гореспоменатите петиции. Значи става дума за една от госпожа Рент. Отново относно тестовете върху животни от лабораторията Кованс, от господин Мелвър за забрана на опитите с животни и както и е, при както и един призив за тот, е, окончателно забраняване на всички опити с човекоподобни маймуни. Е, докато е, петиция номер 10 е, е свързана с забраната за използване на кучета от порода гонче и техните малки. В споразумението са включени практически всички теми, които са обект на тези петиции. В текста, който ще бъде прият, ще ще има изискване за систематично е... оценка на е, етичните е, методи. Също така ще се изисква и разрешение за опити с е, дадени животни. що се отнася за нечовекоподобните маймуни, ще ще трябва, ще има изисквания, които са специфични при опитите с тях както и е, процедурите и опити, които могат да се използват е, при тези видове. Има, доколкото знаете, забрана за опити върху чувокоподобни маймуни, като разбира се, обаче има и известни изключения в случаи, когато няма друг начин за провеждане на опити. В областта на е, козметиката се полагат много усилия в момента както спомена моята колега. И се работи по съответното законодателство. Преразглеждането на директивата ще при преразглеждането ще се спрем на четири неща. Първо, държавите членки ще трябва да идентифицират и, по, и, и, и на, определят съответните лаборатории. Второ, е, да се насърчават альтернативните методи. Що се отнася в, в, в миналото имахме е, проблеми, свързани с е, прекаленото забавяне на приемането на правилата и така нататък. В директивата ще се изисква всяка държава членка да назначи и да посочи центъра, към който може да се обърнем, за да можем да постигнем по-бързо решение на проблема. И на последно място е да се, със, да се създаде законова правна основа за работата на Европейската е, лабора, общоевропейска лаборатория за. Тук мога да кажа, че наистина вече има много повече, има голям напредък в, е, при прозрачността. А, изисквания за публикуване на, на всякакви технически спецификации и също така за отчетност, като там трябва да бъдат включени съответни данни, свързани с опитите. И на последно място, нещо, което е много важно за комисията, става дума за прилагането на законодателството. Законодателството трябва да се прилага, трябва да има контрол по приложението му. По този начин ще има по-голяма прозрачност, но не можем само да разчитаме на а, прилагането на законодателството. Също за това се организират и редовни контроли които се упражняват в държавите членки. Съвета трябва да приеме на следващата, тази седмица съответното законодателство, което трябва да се приеме а, е, на пленарно заседание през септември, като преди това се гласува в съответната комисия. След това е, ще има 22 месеца за транспонирането на законодателството в, национ... в националното законодателство. Аз ще е, ви предоставя съответния сайт е, и както и едно копие от законодателството, което трябва да се приеме тази седмица. Благодаря. Мисля, че комисията поясни доста от въпросите, които ни останаха от предходните изказвания, особено, що се отнася до е, основните проблеми, които се спира тази петиция. Значи комисията е яс, наясно с всички проблеми, предприема инициативи с цел да се ограничи или е, спре, да се спрат опитите с животни за подобни цели. Така че можем да считаме, че сме приключили с тази петиция и ще изпратим отговори на различните вносители. Нека да минем сега към 11-та точка. Петиция 1274 от Рачел Мален. Вносителката присъства, така че и давам думата. Um, um, Благодаря. Аз работя за Алианса за е, права което е свързано с директивата за защита на правата и равенството. Алианса за равенство и права бе създаден през 2008 година с цел да протестира за нарушаването, за практически разрушаването на инфраструктурата за спазване на е, въпросите на равнопосъбеността. Там е, работеха представители на профсъюзите и на гражданското общество и всички те са много загрижени за факт, от факта, че се нарушават основните принципи за равнопоставеност. Ние имаме подкрепата и на е, наши депутати, изреждат се ред на имена от ораторката. Бюджета на органа за защита на равнопоставеността бе намален е, изключително много. Основ... Директора е, подаде оставка в знак на протест. След него напуснаха още 6 члена на управителния съвет на органа. Освен това бяха наложени още много е, намаления на средствата за защита на граждански права. Националната комисия по расизъм, защита, борба срещу расизма също бе намалено субсидирането и накрая тя закри дейността си. Други органи с 25% бяха на намалени техните бюджети. Председателката прекъсва оратора и моли да говори по-бавно. Тези мерки бяха изключително непропорционални, като се има предвид как, какви бяха намаленията на бюджета на други органи правораздаващи. През 2008 година нашата организация проведено независимо изследване по отношение на това доколко са ефективни е, доколко е ефективно намаляването на бюджета по, по отношение на защита на въпросите на равенството. И това изследване показа, че тези намаления, 43% на бюджета и много значително намаляване на персонала поставя под въпрос възможността на нашия орган да изпълнява своите функции. Персоналът всъщност отговаря на правителството, а не пред парламента, което е нарушение на международни стандарти – в момента не е възможно всъщност да се работи на съвременно ниво в защита на принципите на равнопоставеността. Освен това, основни заинтересувани страни, които бяха интервю... интервюирани, декларираха, че има много голям спад в ангажимента на неправителствените организации и други сектори на обществото по тези теми. Uh, Благодаря. Аз съм независим адвокат по право за борба с, демократ... с дискриминацията. Ирландското правителство използва при претекста, че трябва да намали бюджета за една прикрита атака срещу един обществен орган. И Алианса за права и равенство твърди, че неговата програма, която е била много важна за обществото, всъщност е преследвана от правителството и не й се дава възможност да извършва своите функции. Смятаме, че атаката е непропорционална и твърде агресивна и не дава възможност да се спразват е, европейските е, разпоредби за равнопоставеност с въвеждането на тези намаления на бюджета, всъщност дейността на този орган практически е затруднен. Той има пет основни функции. Това е да се подкрепят жертвите на дискриминация, включително с правни процедури, изготвяне на доклади, препоръки, обществено мнение, разгласяване на обществено мнение, препоръки за законодателство – и също така този орган трябва да бъде независим. През октомври 2008 години неговия бюджет бе намален с 43% от 8 милиона на 3 и нещо. Също така се извърши една децентрализация. Той бе изнесен от Дъблин и всъщност персонала му е разделен на две. На две различни места. От 53 е, персонала, души персонал намаля на 38, което всъщност доведе до загуба на експерти. Директора на съответния алианс е, напусна и от тогава нямаме директор и, и органа не може да изпълнява своите правни функции. В доклада към Европейския парламент по отношение на директивата за борба с расизма се коментира, че финансирането на този орган е значително затруднено и затруднява неговата функция. Съвета прие резолюция, с която приканва страните членки да засилят ефективността на своите органи, които се занимават с равнопоставеност, като им предоставя съответните финансови и е, човешки ресурси. Но всъщност ирландското правителство направи всичко възможно да стовари на плещите на нашия орган е, цялата тежест на бюджетните намаления по един абсолютно непропорционален и необоснован начин. Това намаляване на бюджета с 43% не само нарушава нашата независимост, но и ни дава, не дава възможност на органа да изпълнява функциите си. Последната година той функционира много по-неефективно. Също така е много важен въпросът за независимостта на този алианс. Когато този орган не е, не е независим и всъщност понася санкции от правителството, този факт показва, че в миналото органът е бил по-независим и поради тази причина се сблъсква с недоволството на правителството, тъй като е повдигнал неколкократно е, случаи, в които е имало нарушение на правата и на равнопоставеността от е, страна на много високопоставени служители на държавата. Националният фактът, че този национален орган бе независим, бе санкциониран от именно тези бюджетни намаления. Знаем, че страните членки имат право да решават сами как да прилагат директивите, но решението на Европейския съд е, че страните членки трябва да прилагат напълно тези директиви и че тяхното предлагане не е еднократен акт, а изисква непрекъснати ангажименти от страните членки. Тоест, е, дейността, е, действията на страните трябва да водят в положителна посока, не отрицателна. Новата директива за равнопоставеност – бе изменена от Европейския парламент, къде и се внесе изискване в страните членки да има независим, е, адекватно финансиран орган, който да се бори за равнопоставеността на гражданите. Ирландия би следвало да бъде осъдена за ниския стандарт на изпълняване на изискванията дори на старата директива, не на новата защото по новите изисквания на европейското законодателство не може да има намаляване на нивото на защита на интересите на гражданите спрямо предходни законодателни инструменти. Комисията е решила да не дава ход на жалбата, защото всъщност тя предвижда в своите препоръки само минимални нива на защита, но в случая нашия орган не може да изпълнява своите функции поради намаления бюджет. Комисията не може да определи какъв ще е размера на финансирането на един национален орган, защото това зависи от размера на държавата и населението и така нататък. Но по европейското законодателство се казва, че освен, че този орган трябва да е независим, трябва да може да изпълнява функциите си ефективно. А когато се намалява с 50% почти бюджета и с една четвърт персонала, ние твърдим, че един подобен орган вече не може ефективно да изпълнява задълженията си. Много ви благодарим, че ни дадохте възможност да се изкажем днес и се надяваме, че петицията ще бъде разгледана от парламента и от комисията. В момента знаем, че се извършва изследване в 27 страни е, за работата на всички органи за равнопоставеност. И в рамките на това изследване смятаме, че и нашата петиция трябва да бъде обсъдена с необходимото внимание. Благодаря ви. Благодаря. А сега за комисията Клер Смит. Благодаря. Първо, искам да кажа, че комисията винаги е имала добър диалог с вносителите на петициите и искам да ви уверя, че ние вземаме много на сериозно вашата петиция. Петицията наистина ни даде, както и вносителите ни дадоха, много добра информация, много полезна информация и разбираме, че те всъщност представляват голяма част от гражданското общество в Ирландия. Аз лично нямам кой знае какво да добавя. Свършената от вас работа е много детайлна. Нека да ви напомня, че има четири директиви, които се борят срещу дискриминацията и държавите членки се, ги прилагат, за да осигурят еднакво отношение също така, нека да, нека да кажа, че комисията прави всичко възможно да даде нужните ресурси на органите по контрол в отделните държави, за да могат те да се осъществяват дейността, било то наблюдения и стартиране на съдебни процедури от името на жертвите. В Ирландия властите за контрол на качеството всъщност представляват един образец и комисията е силно разтревожена да получи оплакване паралелно с тази петиция през септември 2009 и, както вече казах, директивите са за минимални стандарти – няма отделни спецификации за нарушенията. И а, знам, че съответните органи, които внесоха оплакването, бяха разочаровани от нашия отговор. Със сигурност а, Сме да твърдя, че тези резки орязвания на бюджета, големи орязвания на бюджета, които се осъществяват в Ирландия, определено не бяха прозрачни доскоро. Едва сега през 2010 станаха по-прозрачни. И а, въпросът да се обърнем към съда, за да обвиним Ирландия, че не спазва а, равенство за всички, е нещо, което евентуално може да се направи, но ако имаме правни доказателства, нещо, което обаче е доста трудно. За бъдеще, както вече казах, ще направим всичко възможно да не се повтарят подобни примери. И ние Казахме на властите в Ирландия, че този път няма да стартираме процедура, наказателна процедура, но трябва да, се, да сме сигурни, че се спазва напълно, че се прави пълно прилагане на директивата и естествено оставаме в очакване на допълнителна информация по случая за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на комисията за положителният отговор. Да, разбирам, че по принцип органите за контрол на качеството е трябвало да бъдат модел, така че не се е трудно да въобще да си представим какво е станало но мисля, че изложението на колегите беше много, много ясно. Няколко кратки коментара. Говорим за независимост на качеството, на контрол. Имаше доста специфични случаи, които бяха докладване за не спазване на правилата в системата. И мисля, че този, който не спазва правилата, трябва да си плати цената. И това на времето може и да е било агенция, която е била модел за добра практика. Но 43% орязване, както на персонала, така и на средствата. Много е трудно да се, да се функционира адекватно с подобни урязвания. Така че въпросът е какво може да се направи. Комисията казва, че има директиви за прилагане на минимални стандарти. Тук цифрите обаче са огромни. И мисля, че а, комисията а, би могла да направи едно проучване относно как точно се прилагат директивите в отделните държави членки. И според мен е важно да оставим петицията отворена, и трябва да имаме конкретни доказателства от страна на самата комисия какво става. Тази петиция е много, много, добър, много добра възможност да говорим за проблем, по който съветът в момента се е занатил. И именно като комисия по петициите, ние имаме тази отговорност да задържим петицията отворена, докато получим от комисията крайния резултат от тяхното специфично проучване и тогава евентуално бих могли да направим нещо повече. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Колегата Дероса. Благодаря. Благодаря на вносителите. Много ясно представиха казуса. Имам няколко въпроса е, към Всъщност аз зададох няколко въпроса на комисар Спитла. И ми се струва, че в директивата няма достатъчно амбиция. Добре, предполага се, че се създават минимални изисквания в тази директива, но все пак финансирането трябва да осигурява всички функции, т.е. съответния орган да може да се изпълнява задълженията. Тогава може би трябва да се формулира какво е нивото на задължение или функции, което е минимално по тази директива. Какво означава това да се разгледа един казус на година, един доклад на година? Кое, как, как точно комисията дефинира минимума? Или нещата са оставени е така, да си се определят от това, което правителството реши да финансира. Сега съвсем очевидно е, че една институция не може да работи на същото ниво, на което е работила, с, при такива огромни намаления и на персонала, и на бюджет, на факта, че се разделя на две в Дъблини Тиверари очевидно не може да функционира по начина, по който е функционирал този орган. Е, комисията непрекъснато изтъква, че а, та, този орган е бил модел на добри практики. И тогава как точно дефинираме минимума? Направо се получава един омагиосен кръг. А, Както каза колегата, колежката Харкин, има директива, която в момента още не може да мине през съвета. Може би можем да търсим там да внесем изменения, но определено смятам, че петицията трябва да остане отворена, а също и да искаме от комисията да създаде някакви е, критерии за това, кое е минимума защото има и други страни, които нарушават. Не е малко страни са последвали Ирландия в тези съкръщения, така че всъщност е, вместо да има прогрес, има отстъпване назад по въпросите на равнопоставеността, което е, е основно, основна цел защитата на правата, създаване на равенство в обществото е основна цел на договорите. Така че петицията трябва да остане отворена. Да видим какво ще получим като информация от комисията в близките няколко месеца. Не само от изследването на това, кое, какво се случва в различните страни и членки, но също и какво се разбира под минимум как може да се търси санкция от някоя страна, ако е, не е ясно какъв е минимума. И едва след това да мислим вече какво ще се случва с петиция. Благодаря, господин Хигинс, моля. Когато чухме представането на тази петиция, ние всъщност чухме гласа на много хора от Ирландия и то тези слоеви от обществото, което имат, които имат нужда да бъдат представени в своите искания за равенство. Затова тези искания трябва да бъдат приети много сериозно. И когато директора на Алианса напусна в протест, той обърна внимание, че намалението е огромно 43%, сравнено с намаляването на бюджета с 3% на други органи. Във всички случаи ирландското правителство показва отношение от една страна отношение на презна... презрение към идеята за създаване на практика на равнопоставеност, но и второ от това, че не прави нищо. Комисията също си противоречи. Тя говори за добро управление, говори, че трябва да има отговор на проблемите с финансовите пазари и решаване на социални проблеми. Но в момента, в който ирландското правителство прави подобни е, зверски намаления, комисията отказва да вземе отношение и не застава с достатъчно силни ангажименти зад каузата на равнопоставеността. Тогава какво да очакваме от комисията? Това противоречие си личи много ясно в отговора на комисията. Защото от една страна е ясно, че националните органи трябва да могат да, за да изпълняват функциите си, трябва да имат съответните ресурси. И моментално след това си противоречи комисията, като казва, че става дума за директива за минимални стандарти и не могат да се конкретизират нито структурата, нито бюджета. Значи комисията реално казва, че на хартия е достатъчно да се постави въпроса за равенството и нищо повече от това. Та Комисията, аз нямам съмнение, че хората, които работят в комисията, са напълно наясно с това противоречие. Но смятам, че те много сериозно трябва да помислят какво е нивото на ресурсите, които са необходими, за да може да се налага равенството и политиката за равенство в страните членки, защото някакво определено ниво на ресурси отключва необходимост. Иначе ще си говорим само красиви неща и нещо повече. Всъщност комисията трябва да поиска представител на ирландското правителство да се появи тук и да ни обясни нещата. Точно по този случай. Той е просто флагрантен. Благодаря. Но че са на interventi? Си, колега Босина. Грация, honorable президент. Има ли други желаящи да вземат думата? Да. Уважаеми колеги, този орган като че ли е наказан не защото е твърде слаб, а защото е бил твърде активен. След като изслушах коментарите на вносителите на петицията и също така и на комисията. Това не се е случило в други страни. Не се е случило в моята страна Румъния, където властите всеки дневно нарушават правилата, а в Ирландия. И според мен това е неприемливо. А сега в настоящата економическа и финансова криза дискриминацията и неспазването на човешките права се превръща в трагична всекидневна реалност. И хората в Европа имат нужда от независима власт, на която да вярват, която да защитава техните права. А не да се урязват средствата, както финансови, така и а, персонала на тази независима власт, която трябва да защитава правата на хората в Европа. Нека да погледнем резултатите от економическата криза. Във всички държави на Европа младите, възрастните са дискриминирани, мълцинствата са дискриминирани. И къде е съдът да защитава техните права? както в Ирландия, така и в много други страни. Така че аз тук ви моля да не си затваряме очите и да бъдем снисходителни. Да казваме, ми економическа криза е, трябва да приемем такива бюджетни урязвания. Кажете ми, 3 милиона евро. Това са много пари от ирландския бюджет. Ами, е, по този начин едва ли не тази власт се спъва окончателно. Аз ще изпратя писмо на ирландското правителство, ще ги помоля да дойдат тук пред нашата комисия е, и също така ще поискам от европейските органи да бъдат бдителни и да погледнат как действат подобни власти в останалите европейски страни. Защото тук става въпрос за европейските права, правата на гражданите. Защото това са права, които се защитават в европейските директиви. Това е нашето ангажиране, това е нашата отговорност. Благодаря. Благодаря на колегата Бостинаро. Мисля, че всички сме съгласни да задържим отворена тази петиция, ще изпратим едно писмо на ирландското правителство и ще поискаме обяснения по тези бюджетни урязвания. Защото Ирландия трябва да спазва задълженията по общностното законодателство, а с подобни бюджетни съкръщения въпросната независима власт не може да си върши добре работата. Разбира се, ще продължим да следим този въпрос, както и в комисията. А сега пристъпваме към точка 12, две петиции 997-2007. Са един от двамата вносители присъства. Ирина Матеева. Ирина Матеева. Тук съм. Good afternoon. Добър ден. Госпожо председател, дами и господа, благодаря за това, че ме поканихте на заседанието на Комисията по петициите. Вече три години Откакто България е член на Европейския съюз и две години и половина, откакто Българското общество за защита на птиците внесе е, две петиции в вашия комисия, в вашата комисия 997 относно е, идентификация и посочване на зони по Натура 2000, както и петиция 15 и 18 относно недостатъчно защита на е, зони, включени в Натура 2000 по Черноморието и по-специално Килиакра и Камчия. До тук обаче Европейската комисия започна няколко процедури за нарушение и изпрати не по-малко от 4 официални искания до българските власти, но за сега българските власти не са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с законодателството по силата на Натура 2000. Бих искала да подчертая, че Зоните, които трябваше да бъдат посочени като зони по Натура 2000, все още не, не са посочени като, като такива. Само две допълнителни зони са посочени през 2009 година и все още не са предприяти никакви мерки от българското правителство за посочване на подобни зони. никакви мерки не са предприяти. А, а, не, са, не е направено нищо също така, за да се е, е, вземат е, мерки срещу е, щетите нанесени на българското национално богатство, природно богатство някои от зоните по Натура 2000 бяха намалени, т.е. техната площ беха, беше намалена и беха нанесени необратими щети а, в една друга зона, наречена Белите скали. Още през 2006 година тази зона беше класирана като а, защитена зона, но сега в момента вече щетите са необратими. Също така можем да посочим и случая с е, местонахождението Кали, Калиакра, където бяха поставени вятърни турбини и вече не може е, да бъдат е, не бъде възстав, да бъдат възстановени щетите. Продължават да се а, е, строят вятърни турбини с а, инвестиции от а, Германия. Правителството се опитва се опита да спре е, развитието на тази зона, но е, все още не знаем какво ще бъде решението на съда през януари 2010 година. Е, бе създаден голям вятърен парк в местонахождение, което не е, е включено в Натура 2000, но това също е в нарушение с законодателството на Европейския съюз. Радваме се, че комисията е започнала процедури по нарушението, но българското правителство не предприема никакви мерки, е, поне до сега. Има опити да се поиска всяко създаването на, на, на всеки парк на, за вятърни турбини да бъде е, обект на предварителна оценка на въздействието. Но промените в правителството не доведаха до никакви промени в това приложението на законодателството и по-специално директивата за защита на местонахожденията трябва да бъдат прилагани. Това не е една а, област, където държавите могат да спазват или да не спазват законодателството си. Мисля, че е крайно време вече да, да, да престанем да се задоволяваме с а, празните обещания на българското правителство. Мисля, че а, комисията трябва да предприеме а, мерки срещу а, неприлагането на дирек, директивата за защита на. А, птиците да се обърне към Европейския съд и на срещата на високо равнище този въпрос да бъде разгледан и също, времено. да се е, изискат съответните мерки. За съжаление обаче изглежда, че комисията няма възможност да предприеме тези мерки сега. И аз призов благодаря на Комисията по петициите за това, че ми позволи да представя положението в България и призовавам към предприемане на мерки. и да се подчертае необходимостта от предприемане на мерки в България, както и необходимостта да се отделят необходими средства за, изпълнение, за приложение на законодателството в тази област. А, ние приз, призоваваме депутатите да дойдат в България, за да да, да видят на място какво е положението и да се призове е, министъра на околната среда тук на заседание на комисията по петицията, за да, обес... за да обясни какво е положението и да се вземат мерки, за да се задължи българското правителство да прилага задължителните мерки в тази област. Благодаря ви. Сега от името на комисията Благодаря ви. As, you are aware, um, these, petitions... Um, Както знаете, тези петиции бяха представени на предходни заседания на комисията. Искам сега да ви представя актуализирана информация по отношение на коментарите на вносителката. Както тя посочи, двете петиции са взаимосвързани. Те покриват един голям кръг от стратегически въпроси, свързани с директивата за птиците и директивата за местообитанията в България и засягат ред нарушения и съответно процедури за санкции, започнати от комисията. Нека сега да коментирам някои ключови е, моменти от реакцията на комисията по отношение на тези нарушения. Първо, въпроса за обозначението на зоните. Първо трябва да има обозначение по директивата за птиците. Също така зоните трябва да бъдат признати за такива по директивата за местообитание. До сега по действията по директивата за птиците в това отношение България е определила всички е, важни орнитоложки зони, които са били идентифицирани в България, но се поставя въпроса доколко правилно е това обозначение в ред случаи. Комисията дискутира въпроса с българските власти, за да провери дали е, границите на специално защитените зони всъщност са правилно определени. Е, тази задача е много сложна. Трябва да се проверят много източници на информация, много референтни данни и така нататък. Ние отчитаме и информация, която ни предоставя вносителя – но докато не обработим всичката информация, няма да бъдем в състояние да предприемем допълнителни стъпки в близките няколко месеца. Тоест, е, по отношение на предложението колегиума от комисаря да вземе решение, е, мога да ви уверя, че ние ще продължим да работим по въпроса в близките месеци. Що се отнася до признаването на области по силата на директивата за местообитанията, мисля, че трябва да отбележим, както сме казали това и преди, че България, България всъщност е, предложи много голям процент от своята територия да бъде включена в е, Натура 2000. 34% от националната територия. Мисля, че това е втората по размер, по, по процент размер в Европейския съюз и трябва да имаме предвид това. Но това не означава, че сме съгласни, че работата е свършена, що се отнася до от конкретните хабитати. Колегата ми сигурно ще коментира докъде сме стигнали в този процес на проверка на това дали всички местообитания са включени така както трябва. Също така ние трябва да сме сигурни, че има съответната защита на тези местоопитания. Вносителите правилно коментират тук, че има процедура а, за нарушения, т.е. за санкциониране на нарушенията, внесена от комисията, особено, що се отнася за, до Калиакра. Спомена да беше тук тази зона. Също така има един стратегически казус, свързан с един много по-широк проблем за липсата на оценка на въздействието по отношение на предлагани нови строежи на инфраструктура на български обекти и сме изпратили през март, изпратихме ново писмо на България. Отново и по този въпрос трябва да минем през много проверки, през много научни данни, преди да можем да процедираме нататъка с казуса. Подобни случаи е, сме е, давали на съда но не винаги сме успявали да убедим съда, че нашите доказателства са достатъчни, за да получиме е, санкции от съда. За това трябва да направим така, че да съберем достатъчно убедителни доказателства, с които да убедим съда, че ние сме прави да отворим, да, да открием съдебна процедура. Във всички случаи продължаваме да наблюдаваме отделните казуси. И във всички случаи колегиума от е, комисари ще вземе решение по въпросите в бъдещите няколко месеца. Освен е, процедурите за санкциониране на нарушения, ние провеждаме и много разговори с българските власти с цел да ги убедим, че е необходимо да е, подобрят процедурите за защита на съответните зони в България. През март организирахме в София семинар за българските чиновници и се опитахме да разясним правилата, които е, имат отношение към Натура 2000 с цел да подобрим нивото на изпълнение на България на двата законодателни текста. Така че очакваме е, във всички случаи в бъдеще комисията да се занимава с тези проблеми и ще ви информираме за това какво се случва. Сега мога да дам думата на моя колега който ще коментира докъде е стигнал въпроса с е, признаването на зоните по директивата. Да. Искам само да добавя няколко неща, свързани с е, така наречените зони от ин... общност интерес. Преди две години бе направена оценка на положението, так на така нареченото биогеографски семинар, както и предлагането на 30% от територията по силата на тази директива. Все пак обаче бяха констатирани много липси и пропуски и бяха властите бяха под, подкан, приканени да вземат съответните мерки за попълване на пропуските, изясняване на нещата. През септември 2008 година малките пропуски бяха поправени, но, имаш, но са необходими допълнителни е, изследвания и анализи, свързани с местообитания на съответни видове. Е, подобни анализи бяха предприяти. Комисията е в връзка с българските власти в, е, тази връзка и бе решено да се отпусне допълнително време на българските власти, за да могат да направят съответните анализи. Става дума за а, срок, който бе продължен до октомври 2010 година, след което комисията ще направи отновно оценка на а, адекватността на съответните место нахождения. Благодаря ви и преди да давам а, думата господин Настинаро, и след това госпожа Алкен ще взема думата, господин Бастинаро. Благодаря ви много, господин председател. Now I will switch in English. аз сега ще продължа на английски. Първо, нека видим е, какви са фактите. Не, не само е, снимките, а и статистиката, и цифрите. Наистина, това а, потвърждава нашите заключения. Първо. Второ, това е не само доказателство, но това показва, че нещата само се влушават. И това доказва, че когато правителство и Европейската комисия изчакват прекалено много преди да предприемат мерки. Това не само влушава нещата, но води и до необратими щети. А, това Калиакър се превръща в пустиня. Какви допълнителни доказателства са необходими преди да предприемем мерки? Трето, понякога правителствата не, не са в състояние да поемат а, економически задължения, не са а, в състояние да се преборят с многонационални предприятия и а, монополи защото става дума за много големи средства и правителствата са под е, натиск. От една страна е, инвеститорите, от друга страна Европейската комисия, която призовава Букурещ, София или други, друга страна, моля ви, направете нещо. Но преди да се предприемат мерки, минава много време и е, просто става много късно. Така че моя призив към комисията е следния. Необходима е нова рамка и, и когато Комисията по околна среда приеме доклада за биоразнообразието, трябва а, е, да се да се даде време и срокове същевременно обаче и на националните правителства и на комисията, защото в е, е, противен случай просто ще бъдем свидетели на начина по който се е, руши е, природата, унищожава природата и биоразнообразието. Защото много е, много е лесно да се дойде тук и да се каже не разполагаме с достатъчно доказателства, но колкото общи доказателства са необходими преди да предприемеме мерки и действия. Мисля, че трябва да има много ясни срокове за правителствата да предприемат мерки, а не само за да е, дават е, несъстоятелни обяснения. Благодаря ви много. Да, благодаря. Аз мога напълно да подкрепя колегата. Мисля, че е много важно да предприемем ясни действия защото това, което виждаме а, по съществуващите директиви в тази насока е, че всъщност комисията е слаба. И че ако ние не реагираме сега, всъщност ние подкопаваме цялата свършена до сега дейност по защита на околната среда. Така че подкрепям казаното от колегата и дори бих попитала дали не можем да организираме мисия в България. Мисля, че има много неща за виждане там по този въпрос, както цялата крайбрежна линия. Спомням си, спомням си какво беше преди няколко години. И се питам, се чудя въобще как властите не са взели на сериозно проблема. И населението си даваше много добре сметка за проблемите и искаха от нас да направим нещо. Това не е население, което пренебрегва проблемите си, напротив. Микрофон? Да, това всъщност е най-добрата идея, мисля, да му организираме мисия до България. Благодаря, госпожа Хорен. Не знам, някой друг иска ли думата? Да. Господин Я. Да, благодаря съвсем накратко. След казаното от колегите, мисля, че диалогът между държавите членки и комисията трябва да започне дори още по-бързо, както по директивата за местообитанията, така и по програмата на Тура 2000. Но искам да кажа все пак нещо положително от интерес на държавата членка е да стартира диалога възможно най-бързо, за да се коригират нещата възможно най-бързо. Комисията започва да работи, когато се е, стигне до един определен момент и когато се обяви нарушение. Вярно е, че ние защитаваме биоразнообразието. И това е както а, в интерес на Европейската комисия, така и на парламента, но най-вече на държавите членки, за да не се стига до задъне на улица или до точка, в която вече няма връщане назад. Знам за един трансграничен случай, в който отговор на комисията въобще не ми хареса. Беше е, отговорено от страна на комисията, че вече е твърде късно и че може да се намеси само ако наистина има доказателство за нарушение. Така че именно за това диалогът, ранният диалог може да бъде много по-полезен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на вносителя на петициите за представенето на проблема в България и за това, че наистина трябва да продължим анализа и да направим нещо. Но мисля, че тук беше споменато нещо. Диалога, той не съществуваше преди 2007. Нека да кажа как се скъсиха тези срокове в комуникацията между България и комисията. Настоявам на факта, че новото правителство вече изрази а, желанието си да се справи с този проблем, проблем, който беше отбелязан няколко пъти през 2008-2009, не искам да кажа, че трябва да забавяме процедурите до безкрай. Напротив, спешно трябва да действаме. И искам да подчертая обаче, че откакто правителството, новото правителство влезе в сила през 2009 година, се възстанови диалога с комисията, той дори се ускори. За първи път бяха фиксирани ясни срокове, както например срока от октомври 2010 и що се отнася до новите власти в България, определено има но истинско желание да се справим с този проблем но определено е много трудно да се справим с абсолютно всички економически конфликти, в които, а, а, с които се сблъсква България, така както беше казано от колегата. Вярно е, че са дадени много разрешителни за строителства от предишното правителство и сега вече не можем да ги оттеглим. Така че ситуациите са много деликатни, но като представител на, тези, на това ново правителство в България, искам вече да ви кажа, че ние оставаме отворени за всякакви предложения. Готови сме да работим заедно за решаването на проблемите и още веднъж благодаря на тези активни български граждани, които показват, че европейската съвест и че желанието за защита на природата все още е на лице. Благодаря ви. Muy благодаря. Преди да вземем решение, ще дам думата на внеситоката на петицията. Ако имате нещо да добавите, след като чухте коментарите. Благодаря за вашите коментари. Единственото нещо, което искам да добавя, е, че ситуацията наистина се нуждае от спешно, спешно решение с съвместните усилия както на българското правителство, така и на Европейската комисия, на Европейския парламент. Защото всичко, което видяхте се случи от момента на внасянето на първата петиция – в Комисията по петициите и сега, днешна дата. И всяко допълнително забавене ще води до още по-катастрофални последици. Докато защитата на околната среда се обръща към бъдещето, но поне такова е законодателство на Европейския съюз, а като че ли не се спираме сега на конкретните случаи в момента. И ако имаме този подход, то а, околната среда ще бъде унищожена. Вярно, много е трудно да се поправят грешки и проблеми, създадени от предишното правителство, но имаме нужда от действия, било то дори и с помощта на Европейската комисия, на Европейския парламент. Те са единствените, които биха могли да постигнат добри е, решения, добри действия в името на обща защита на околната среда в Европейския съюз. Благодаря. Госпожо, казва председателя, мисля, че след като изслушахме всички коментари, бихме могли да оставим отворена тази петиция. Секретарията също го желая. Секретарията, който е много по-сериозен от нас, защото това означава допълнителна работа за него. И така, секретарията казва, че бихме могли да изпратим тази петиция на Комисията по околната среда за проучване. И а, Комисията по околната среда би могла също да подпомогне действията на вносителя на петицията. Ние благодарим а, вносителя на петицията за това, че е дошла от България да ни представи своята петиция. И ако колегите са съгласни, тази петиция остава отворена не само за комисията по петициите, но ще бъде предадена и на комисията по конта среда, за да могат и колегите от тази комисия да, да участват. Отбелязваме си това решение и преминаваме към точка 13 от дневният ред. И сега ще премина на италиански. И така, става въпрос за петиция 777 от 2009 от Патрикин Сли относно предполагаемо неспазване от страна на британските органи на директивата за местообитанията във връзка с а, предложения обходен път в Уестбъри и други проекти за главни магистрали. И ще дам думата на вносителя на петицията, господин Кинерсли. Uh, uh, Извинявам се. Вие имахте е, хубави... Е, имаше добра иллюстрация. Е, всъщност тази информация, която имахте на екрана при предишната петиция, беше свързана с нашата. Но благодаря на комисията за това, че прие е, нашата петиция и че е, се е, че представи така, толкова полезен документ по този повод. Мисля, че Имам така, моето изказване ще подпомогне вземането на решение. Съжалявам, че ще е толкова дълго. Е, ще се опитам да го съкрати, ще мина само през основните точки. Знам, че вече доста е, късно. Също е, ще чуем представители на комисията и надявам се и изказвания в залата комисията е стартирала процедура за санкциониране на нарушенията. Сега ще дам думата на колегата, който, която е изготвила слайдовете. Тя е, е много активен член на Алианса Белия Кон, който работи по този въпрос и е създадена именно с това да се бори против създаването на съответния транспортен проект. И всъщност тя задава въпроса в края на краищата къде ще остане природата в Англия, ако се изпълняват всички подобни проекти. А, има система за спазване на директивата за местообитания, но простия въпрос е, когато няма средства, какво ще се случи? А, въпросът е много по-сложен. Той не е свързан само с проблема, представен в, петицията. Петицията бе подадена преди една година. В връзка с предложението за създаване на обходен път в Уестбари – ние считахме, че целият този проект ще наруши директивата за местообитанията и разпоредбите на Натура 2000 за защитените зони. Ето виждате релефа и пейзажа. Варовика, който виждате, всъщност се добива от кариери и ние го използвахме, за да създадем тази фигура на белия кон. И булдозерите, които ще минат оттам, ще разрушат не само е, гледката, но и много повече. Проблемите, свързани с околната среда и ограниченията, са очевидни. Ако се... релефът е такъв, че а, да се построи път там съвсем не е просто и ние именно това искаме да предотвратим. Първо, и релефа ще бъде нарушен, ще бъде нарушена и тази фигура на белия кон. както и други останки от е, много древни времена в, е, наблизо. Тази зона е определена като национален парк е, на картата трябва да е отбелязано с лилав цвят. Това са зони от изключителна природна красота – но имаше предложение това да се направи, но това не бе прието, за съжаление. В това отношение се намесило и Министерството на отбраната. В е, долината съществуват защитени водни източници, което би следвало да прекрати подобни проекти, защото тези водни източници са важни и за дивите е, е, фауна, освен за населението поискахме да влезе в сила тази разпоредба, но и това беше отказано. Въпреки, че връзката с биоразнообразието е очевидна. Долината Солсбъри, която е специално защитена зона, не, не влиза в е, зоната естествено, Natural England, както се нарича. Има още един обект от е, Натура 2000 там, който е местообидание на големия подковонос е, прилив прилепи дългухия нощник. Thank you. Um, we believe from the beginning. Считаме, че не е направено необходимата оценка, защото тези две а, е, зони са, са застрашени. Става дума за а, е, специалните застрашени, за, е, защитени зони в Бад Братфорд. Тези зони са важни за а, защита на два вида прилепи – когато бе изтъкнато съображенията, че ще има проблеми и ни бяха предложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия. Поне така се смяташе, че ще е, може да се реши проблема. През 2000-та година сега, 2003 година ви показваме колко много видове прилепи, включително тези три цитирани вида в анекс 3 от директивата, Дългухия нощник е добавен по-късно, когато е открито и негово обитаване. Се извинявайте, аз се опитвам да мина накратко през текста и да го съкрата, но май, че не успявам. Колко време всъщност имам още? Um, sorry. Yeah. So I have problems with coordinating this presentation. Uh, Извинете, казва оратор, имам проблеми с координиране на слайдовете. Believe um, uh, Считаме, че е много важно да се изтъкне е, необходимостта да се защитат тези видове и се опасяваме, че няма да можем всъщност да прекратим изграждането на този път. През 2009 година всъщност научихме, че сме постигнали почти непостижимото, защото в нашия случай спряха или отложиха строежа. Правителството се съгласи с нашите аргументи и не даде разрешение за строителство. Но независимо от доказателствата на еколози, сега се поставя отново въпроса че всъщност въздействието върху околната среда е щяло да бъде поносимо. Сега в момента ние се опитваме да провъзгласим тази зона за зона с изключителна естествена красота, природна красота и се надяваме, че могат да се приложат разпоредбите на директивата за местообитанието. По нашия опит в Уестбъри този случай показва колко често са безуспешни опитите да се спре строителство на инфраструктура. Ние не успяхме да получим разрешение за по-висока степен на защита на, видо, на природните видове от е, съответния орган в Великобритания, която, в Обединеното кралство, който отговаря за защита на е, природата. Сега има план за обходен път. Освен това се планира да се създаде и коридор, като обходния път ще засегне част от е, тези зони. Виждате в момента какво се планира. Пътен коридор от магистрала М4 към М36. Всъщност тези пътища ще минат през открити поля и една от зоните там е изключително важна, защото едни 12 е, км от ново планиран път ще мине от там. Сега още ние не знаем дали целият този проект ще се осъществи, защото не е ясно дали ще има финансиране. Но се е, безпокоим, че общината ще търси финансиране в рамките на проект за създаване на жилища индустриална зона – и ще засегне една област, в която а, всъщност се размножава дългоухия нощник. Това е един от е, основните видове, е, заради който е специ... създадена специалната защитена зона Бад Братфорд, както и е, прилепа голям подковонос прилеп. И в, е, и има много голяма връзка между зоната Баст, Бад Братфорд и зоната Уестбъри по отношение на пребиваването на прилепите там. Ние имаме и нови данни, по които заключаваме, че голяма, голям процент от прилепите всъщност се предвиждат между двете, между двете зони – и считаме, че не е направено достатъчно подходяща оценка на въздействието. Реш... Факта, че има такава връзка между двете зони, би трябвало да наложи е, изготвянето на една адекватна екологична оценка. Ние сме направили възражение в Общинския съвет срещу предложения план и цитираме там директивата по местообитанията като основен аргумент. защото това е зона за размножаване на, на тези два вида прилепи. Сега, нашата организация издава едно предупреждение и се надява, че директивата по местообитанията ще а, даде възможност да се реши този проблем. Yes, um... If, um, if you can see the screen, the, uh, На екрана тук ви показваме данни съвсем ясно относно целите на политиките на планиране в Обединеното кралство. Говорят се много красиви думи, но в края на краищата нещата се свеждат отново до въпроса, който казах в началото. Ще има ли естествена природа в, е, Велико, в Обединеното кралство? Смятам, че трябва да има много по-целенасочена оценка още в самото начало, преди да се стигне до етапа на строителство. А в случая, според нас, не е извършена такава оценка. Е, според нас това трябва да се прави всеки път, когато има специално защитена зона и се предвижда е, инфраструктура, голям инфраструктурен проект. Извинете, че толкова време ви отнех и благодаря. Ами, ако не приключим, няма да имаме възможност да дадем реакция, затова сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратък. Е, вносителя а, ни представи много интересна и подробна информация по обекта на тази петиция. Е, британските власти решиха да не дадат зелена светлина на, на пътя, обходния път, който всъщност е основният проблем, залегнал в петицията. Въпреки това обаче носителят смята, че все още има възможност, има обект за грижност за това, че директивата за местообитанията не се прилага достатъчно и правилно. Затова комисията поиска е, пояснение от британските власти и се надяваме те да ни отговорят близките два месеца след получаване на информацията от британските власти ще информираме комисията за позицията на властите относно а, различните теми, които бъдат загриженост от вносителя. Господин Кашма. Благодаря ви, госпожо председател. Кашман и Кашман, радвам се, че ви виждам. Наистина не разполагаме с много време, така че искам да кажа, че е, ние като комисия е, искаме да бъдат е, прилагани стриктно е, разпоредбите в директивата за местообитанията. За това смятам, че трябва да оставиме петицията отворена и да изчакаме да видим е, е, какво ще реши комисията, дали ще продължи процедурата по нарушаването. Така че моята препоръка е да оставиме е, петицията отворена. Благодаря за вносителя. Наистина е много трудно една така обширна материя да бъде представена за кратко време. Благодаря ви. Господин Офенър. Ja, ich habe ja mit. А... И аз Ами, и аз казвам Кашман, но моето име се пише по друг начин. Сега, доколкото разбирам, този обходен път няма да бъде построен. Но това, което е било извършено преди това, буди загриженост. Предвид това, че в тази зона има много редки видове прилепи. Така че мисля, че трябва да продължиме да проучваме нещата. Мисля, че няма не е целесообразно да закриеме петицията и ако има известни е, неясноти, неизвестни съмнения, а мисля, че и комисията има съмнение, защото искала допълнителна информация, да изчакаме е, получаването на информацията и е, да решим след това. Друг иска ли да вземе думата? Така че петицията остава отворена, като очакваме допълнителен отговор от, името, от британските власти и комисията. Сега минаваме към последната точка, номер 14 от Роберт Бидрон. Господин Мицък е тук, на който давам думата веднага. Uh, Аз съм последният, така че ще, бъд, ще опитам да бъда много кратък. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да представиме е нашия проблем. Това е един наистина много важен ден за общността на геовете и лесбийките от Полша. А, през през 2008 година се сблъскаха с един много специфичен проблем, който според нас нарушава е, свободата на движение в Европа, както и е, човешките права и по-скоро личните права. Тогава полското правителство отказало да издаде сертификат за гражданско настояние с, на полски гражданин, който е, е който пожелал да е, стъпи в брак или в е, постоянно партньорство с лице от същия пол в друга държава на Европейския съюз. А, тук нарушават се правото. Откакто Полша стана член на Европейския съюз. Много от полските геове и лесбийки е, напуснаха Полша и имат връзки с чужденци. Повечето от европейските държави членки, които е, признават е, подобни връзки, изискват сертификати или удостоверение, че е, съответният партньор вече не е, е омъжен или оженен. Е, полските власти обаче не не издават съответните документи за полски граждани, които а, искат а, подобно удостоверение, за да могат а, да се омъжат или оженят в а, чужбина, като твърдат, а, че няма а, за правна основа, тъй като а, под претекст, че полската държава не приема а, подобен статут. Същевременно полски а, граждани които искат да встъпат в брак с лица от друг пол, получават подобни документи без проблеми. Предвид това, ние смятаме, че единственият отказ за издаване на такъв документ е половата ориентация на съответните лица. Нашата организация получи е, много жалби от полски гейове и лесбийки, които искат да узаконат своите връзки в Германия, Дания, е, Швеция, Холандия, Великобритания, но това им бе отказано. Считаме, че полските е, че полските власти, които отказват издаването на, такъв, е, на такова удостоверение на полски граждани, които е, се възползват от възможността да се движат свободно в Европа и е, да стъпват в е, брак или партньорство с лица от същия пол е всъщност нарушение на техните основни права и нарушава член 20 от, е, на европейските договори, кой, по силата на който всички граждани на Европейския съюз могат свободно да се предвижват на територията на Европейския съюз. Това е нарушение на правото на семейен живот и е, системно нарушава правото за свободно движение. Ние, считаме, е, че подобни практики не могат да се допускат и дори и да и дори това да не, да не попада в европейското законодателство на пръв поглед, това обаче не означава, че държавите членки е, не трябва да, да, да спазват е, е, задълженията си по силата на европейските договори. Е, същевременно Хартата за основни права защитава правото на семейен живот, включително и член 8 на Европейската конвенция за е, човешките права, което, която е подписана от е, Полшо. Ние смятаме, че европейските институции не могат да затварят очи пред това, когато разглеждат съдържанието на нашата петиция, още повече, че Европейския съюз ще се присъедини в най-скоро време към ЕКПЧ. Благодаря ви от името на комисията Родриго Мънстър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така и на вносителя на петицията за тази, за тази петиция. Съжаляваме за ситуацията, която беше описана, но от чисто правна гледна точка тук става въпрос за гражданско-правни въпроси и комисията не може да приложи директивата от 2004. Тази директива се занимава с а, пребиваването на граждани на, друга държава, на, на територията на друга държава на Европейския съюз, а не е правото им на брак или не. Така че от, отказа на даване на такава атестация, въпреки че е нарушаване на човешките права, просто не попада в обхвата на директивата. И а, полските власти не признават такъв вид партньорство или брак. Относно придвижването на гражданите, свободното придвижване на гражданите, а, там не се оказва по никакъв начин а, пречки. Що се отнася до хартата за основните права, и ако направим подобен анализ, Както знаете, благодарение на Лисабонския договор тази харта е правно задължителна. Само там, където става въпрос за поставяне под въпрос на европейското законодателство, така че и там не може да се приложи директно някакво законодателство. В момента комиса, комисията проучва какво може да се направи, но има много малко възможност да се направи каквото и да било, въпреки а, а, разбирането, което проявяваме. И, за съжаление, няма нищо общо с европейското гражданство. Благодаря. Господин Кашман. You, Благодаря, госпожо председател. Не съм изненадан отказаното от комисията. Комисията винаги Разбира се, вие, това не е лично, лична критика, защото вие сте просто посланника, така да се каже, на, на посланник на комисията, но комисията винаги се проваля, която трябва да прави правилните неща. А, това е, разбира се, тук става въпрос за законодателство на държавите членки – Искам да благодаря на вносителя на петицията за това, което каза. Но ако погледнем, тук всъщност става въпрос за правото свободно да се живее в някоя друга държава. Защото ако няма атестация или сертификат, че дадения човек няма брак в, в родната си държава ако, и съответно той не може да стъпи в брак с лице от друга държава и съответно не може да получи това, което другата държава членка би дала на всеки един нормален европейски гражданин. А, и това е само защото дадения човек иска да стъпи в брак с човек от същия пол. И това не може да бъде аргумент на правото, което, което всъщност има за цел да защитава а, семейните отношения. Тук се позовахте на директивата от 2004, а тази директива говори за семействата. И дори и за браковете на лица от един и същи пол ако говорим за семейство, да, там сте напълно прав. Става въпрос за събиране на членовете на вече съществуващо семейство. Когато има въпрос за семейство, което е правно признато, има вече изграден цял набор от правила, които трябва да се спазват от всяка една държава членка. Нека да дам пример двама души сключили граждански брак или някакво партньорство в Обединеното кралство. И аз съм в подобна връзка, т.е. декларирана легална връзка. И ако, примерно, моят партньор има, има пълното право да каже, ако влезе примерно в една болница, ако влезе в болница и иска да, примерно, трябва да каже а, как трябва да му се поддържа живота, дали не е машина на обдишване и други. И ако обаче е в друга държава трябва да се види кои точно членове на конвенцията ще се спазват, дали 6 или 7 по основния римски договор. Там са залегнали основните човешки права. И нищо, което се, а, се е направило за запазване на, европейски, на гражданските права, всъщност не е противоречиво на европейското право. И когато имаме харта на европейските права, на гражданските права, тя също съответства на законодателството на Европейския съюз. Мога още много да продължа по този въпрос, защото силно се интересувам от човешките права. Но според Амстердамският договор, който се, с който се установява Европейската общност, принципът на недискриминация е залегнал в договора – недискриминация спрямо а, хора от различни религии, сексуални ориентации и а, етнос. Това е член 13 също така от членовете и член 19 от а, договорите за функциониране на Европейския съюз. Но също така има и принцип за недискриминация във връзка с националността. Докато една държава членка тук, само защото някой е нейн гражданин, отказва да даде правно доказателство за а, семейно състояние. А, и това е само заради факта, че някой човек е нейн граждан, заради националност. Това подкопава европейско право и тук си, ми бяха, беше изготвено едно правно становище и ще призова комисията да прочете това правно становище и предпоръчвам петицията да остане отворена и приветствам проучването на а, тези партньорства и как те са контролирани според европейският закон. Така че ви моля да оставим петицията отворена и а, съдебните случаи, които вече са били а, решени, са докладвани тук. Така че нека да запазим петицията отворена. Колега, работе, има думата. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Кашман и там. Благодаря, госпожо председател. Господин Кашман, той ни заля със своите правни знания и с е, коментарите по същество по този случай. Всъщност много малко може да се добави към това, което той каза. Е, сега, когато слушах е, добре обоснованата петиция и реакцията на комисията, в която също имаше много добре подготвени аргументи, смятам, че сме изправени през следната трудност. Е, ползваме се от директиви, закони, законодателство, така както ни е удобно. Тоест, когато ни харесва, каквото ни харесва, ако комисията и харесва, изведнъж обхвата на директивата се разширява. Ако смятаме, че не е подходящо, не искаме да нарушаваме равновесието, изведнъж е, обхвата на директивата се стеснява. Това никак не ми харесва. И мисля, че трябва да се опитаме да променим тази практика. Можем да опитаме да направим това. Именно като оставим отворен един такъв казус, като този, който дискутираме сега. Защото, според мен, ако трябва да се борим за нещо, то е да помагаме на хората от Европа да изразяват истината. Тук в момента вносителя от Полша каза истината. Изложи това, което е неговото желание, него, той иска да сключи брак с лице от същия пол. Сега, ако беше въпроса в това просто да получи удостоверение, той можеше и да не каже, че сключва брак с лице от същия пол. Но не е това въпроса. Той казва истината и ние трябва да приемем, че възможността да правиш избор е човешко право. И дали е, страната има право да се държи по този начин, да се намесва, де-факто тя се намесва в а, е, възможността на друга страна членка да си извършва своите административни процедури. Та, аз не смятам, че законодателството трябва да се използва като претекст да тикнем под чергата въпроси, които не ни харесва да решаваме. Затова искам да се присъединя към колегите, които призовават петицията да остане отворена, открита не само заради конкретния казус, с който, с който вие може да сте съгласни или не, но защото тя показва е, така индикация за начина по който се държи комисията и за това и как трябва да се използват законодателните актове. Господин Хефнер. Случай е много сложен. Часа е 6 без 2 минути и трябва да приключиме нашето заседание. Наистина не е много сложно, защото включват се и разпоредби, свързани с семейното право, а семейното право е в правомъщията на държавите членки и не считам, че в момента можем да променим нещо. Друг въпрос е обаче Ако една държава членка разрешава бракове на лица от същия пол, а пък друга държава членка отказва издаването на удостоверение, като по този начин на практика забранява на лицето да се да встъпи в брак в друга държава членка. И затова съм абсолютно съгласен с каженето от Майкъл Кашмен за начина по който трябва да третираме тази петиция. Сега комисията. Благодаря ви отново, госпожо председател. Само две думи още. А ние, разбира се, гледаме много благосклонно на, този, на тази петиция и разбираме, че поради много бюрократични причини поляци не могат да стъпват брак с лица от същия пол в друга държава членка. И въпреки, че гледаме благосклонно към това, комисията и за Европейския съюз въобще трябва да действа в рамките на правомощията, които са и отредени. В случая не е такъв. Виждаме тук в становището, което според нас не, няма правно основание. И затова казвам, че въпреки благосклонното отношение, ние не сме. Е, това не е в правомощията на Европейската комисия и за, и, за, и за съжаление не можем да стъпим на директива 38, за да намерим решение на този проблем. Благодаря. Господин Кашман, право на реплика. Само едно продължение. Като си има предвид, че ние смятаме някой от нас, че европейското законодателство е ефективно и директивата от 2004-58 се прилага, е, може да бъде приложена, защото тук се отказва правото за свободно пребиваване, мисля, че можем да оставим петицията отворена и да потърсим среща с комисаря, който отговаря по този въпрос, вероятно комисар Рединг. И съм сигурна, че тя ще има желание да дискутира съвсем открито този въпрос. Да, само искам да добавя, че тук се поставят два различни въпроса. Първо, дали една страна членка признава отношения между лица от един и същи пол в друга страна и второ, дали една страна може да откаже да издаде документ. Смятам, че тези две неща трябва да бъдат напълно разграничени. Иначе това може да продължава вечно. Ако отидете при някои власти и поискате документ, е, и те ви питат за какво ви е, в края на кращата това е ваша лична работа. Няма ли други коментари? la proposta di lasciare aperta questa petizione. Il punto... Мисля, че всички са съгласни, че петицията трябва да остане отворена и да е, потърсим, освен обясненията на комисията, ние като комисия на парламента да преценим дали има дискриминация и в такъв смисъл нарушение на законодателството на общността. И както правилно бе изтъкнато тук, дали има и е, допълнително нарушение на общностното законодателство – при, поради това, че има отказ за издаване на документ за гражданско състояние. Защото, според мен, е, по силата на съществуващото законодателство, не би следвало да се дава причината, да се дава обяснение защо искате съответен документ за гражданско състояние. Смятаме, че трябва да потърсим известни допълнителни пояснения. Тоест не само да оставаме петицията отворена, а да търсим и някаква реакция, да потърсим информация. Нека да поискаме първо достатъчно бърз отговор от Комисията по гражданските права, които и свободи, които в момента оглеждат директивата да се обърнем официално към тях за становище и след това да обсъдим тяхното становище и да видим дали трябва да търсим и възможността да приложим други инструменти. Това е моето мнение. Не знам вие какво считате. Не смятам, че трябва да се обръщаме към полските власти. Няма смисъл защото ние сме наясно какъв ще е тяхната реакция. Те просто си прилагат съвсем стриктно националното законодателство тук в петицията, изложено това. Така че какво, какъв смисъл има да търсим обяснение от тях? Ако смятате, че е необходимо, можем да го направим. Но нека да оставим комисията отворена и да искаме становище от комисията по гражданство и свободи. Добре, значи приключихме всички точки от дневния ред. Ще ви видя утре сутринта.